dice, come, come dice. So, good afternoon, everybody. Добър ден на всички. We declare open... Откривам 544-та сесия на економически и социален комитет. Габриеле Бишов се оттеглил вече, както знаете, е избран за депутат и съответно тя се оттегли, напуска секциите, от които бе част. Имаме нови назначения от 6 юни. Колегите отсъстват в момента. Това са Радосвет Радев, група 1 от България, той ще замени господин Данев, който за съжаление почина. Сигурно го помните от ЕКО. Господин Декарвало от втора група Португалия. Доколкото знам, той е тук. Моля, изправете се. Добре, дошъл. Той ще замени Марио Суареш и ще е част от НЕТ и РЕД – и не на последно място, от втора група, колежка от Австрия, София Айзекер. Ето я. Welcome. She, will repla- she is replacing Wolfgang Reif and she will remember... Тя замества Волган Райф и е част от ЕКОСОК и от CCMI. Имаме кворум. Нека да одобрим проекта за дневен ред на днешното ни заседание. Не виждам да има някакви въпроси към този дневен ред, така че може да се сметне за прият. Нека сега да преминем към приемане на протокола от последната пленарна сесия, която се състоя на 15 и 16 май 2019 година. Има ли възражения? Не виждам възражения. Приема се. И сега преминаваме към изказването на председателя. Подготвил се едночасова реч, тъй като имаме много време. Е, шегувам се. За щастие, Имаше един протест, неразрешен в центъра на града, който блокира моето идване. Повече час, от час стоях в трафика. И така, уважаеми колеги, настоящата пленарна сесия е в един изключителен важен момент в Европа след европейските избори пред няколко седмици. няколко един ден всъщност остава пред заседанието на един от основните европейски съвети и а, този момент той може да изиграе много важна роля, защото той ще определи стратегическия дневен ред за едните 5 години и би трябвало също така да вземе решение за пътя на институциите, политическия баланс и да се избере председател на Европейската комисия. Мнозина от вас вече знаят, че посредством различни начини за комуникация показахме, че много се радваме от избирателната активност. Тази избирателна активност бе над 50% и това, са, това е най-високата избирателна активност последните 20 години. Това е огромен успех, от който може малко да се гордеем, понеже на малка част е, приноса идва и от нас. Във всички европейски държави се наблюдава, че гражданските организации от всички сфери са изиграли изключително важна, уникална, бих казал, роля този път в това да мотивират хората да гласуват и да гледат сериозно на дебата за бъдещето на Европа и резултатите са факт. Очаквахме и се страхувахме от евентуален триумф на популистите, но това не се е случи. Очаквахме лавина, нямаше лавина. И ако погледнем резултатите, депутатите, които ще се съберат на 2 юли, всъщност не представляват нещо такова. Електоратът ни дава 5 години, за да изградим бъдеща Европа. Още 5 години. Мисля, че не бива да се разпилява този шанс, защото за всяко нещо се плаща. Европейските граждани инвестират. Европейските граждани са избрали да участват. Имаше висока избирателна активност и затова искат конкретни отговори и решения. Ако такива не се вземат, следващия път, след 5 години, популистите ще се усетят по-осезаемо. Европейският парламент след този резултат може да изиграе много по-важна роля. Благодарение най-вече на консолидираното присъствие на четирите големи проевропейски политически групи. НП с 179 депутати, социалистите с 153, бившите АЛДЕ които сега се обнови Европа, току-що промениха името си преди няколко, с 106, зелените с 75-ма. Последните две групи имат голямо увеличение на броя на депутатите. Тези четири партии всъщност представляват повече от две трети от мнозинството в Европейския парламент. 530 члена – Всъщност не знаем какво ще бъде окончателното решение в парламента, но можем да отбележим, че миналата седмица, ако не бъркам, лидерите на четирите основни политически партии подписаха обща декларация, с която се ангажират да работят заедно за обща работа на парламента. Много добра, добър знак за развитието напред. На заседанието си на Обнови Европа бе решено да бъдат избрани лидери за новия мандат. НП като първа в списъка подкрепя Манфред Вебер от Германия, Бавария. социалистите демократи избраха вчера Ираче Гарсия Перец от Испания, където е бивш член депутат и продължава. Тази сутрин обнови Европа, избра Дачиан Чолош, бивш комисар, бивш премьер на Румъния. И също така искам да подчертая, това е единственото правителство в Европа, което е назначило министър, който да отговаря на граждански диалог и демокрация. Е, много интересно бе името на неговото министерство. Зелените е, избират Филип, Филип Рамбел с Иска Келер от Германия като съпредседатели, плюс Алин Смит от Шотландия който е председател на компонента ЕФА. Това са основните групи, те имат свои лидери, те са вече част от а, преговорите. Участват във всички преговори, когато и да се състоят те. И имат а, среща на 2 юли. Утре, както знаете, ще започне Европейския съвет ще се приеме стратегическия дневен ред. Това е дневен ред, който е свързан и с МФР. Така ще се разтартират преговорите и европейския семестър. Но след неформалната вечеря трябва да се намери политическо съгласие за основния пост в институциите – Знаем, че това не е едно лесно упражнение. Има много преговори, които текат и също така има възможност да има изварител... изваредна сесия на 3 юли, за да приключат преговорите. Това е сигнал, който показва трудностите за това споразумение между всички компоненти, съвета и неговите части. Надяваме се да се стигне до един стратегически избор, който да взема предвид сигналите, които дойдоха от нашите избиратели и нуждата да бъдат разчетени те от новия парламент. Както знаете, вече има документ за стратегията, но той е поверителен. Когато обаче нещо е поверително, той най-лесно може да бъде прочетено или намерено. Аз видях един такъв документ, обсъден на последния съвет по правосъдие и вътрешни работи. Трябва да кажа, че съм малко разочарован от дневния ред за устойчиво развитие. Дневния ред до 2030 година не е одобрен все още и не е станал най-важната част през едните години. Някои делегации държат на това, ще продължат да работят за постигането на тази цел. Но от това, което виждам, климатичните изменения и зелена социална Европа не са така централни, както и основните ценности и развитието на силна економика и насърчаване на европейските интереси. Голямата част от тези теми ние можем да сме водещи, нашия комитет може да е водещ. Последните години имаме много експертни познания, имаме е, представителност, която подпомага тази функция. Очакваме резултатите от този документ и се надяваме лидерите да го одобрят преди утре вечер. Преди заседанието миналата седмица имаше важна среща в Рим с е, Социалния и економически съвет на Европа. Тоциано Трело е председател на канал, един чудесен е, човек с отлично мероприятие в Рим. Основната ни цел бе да обсъдим програмата за устойчиво развитие и прилагането на социалния стълб. Петък в края на срещата приехме много амбициозни заключения. Призоваваме програмата 2030, която бе приета от ОНЕ през септември 2015 година и одобрена от Европейския съюз, както и от съвета през април, да бъде основния ни приоритет като съюз за следващото десетилетие. To... Ще продължим да се борим за този приоритет. Той не е само цел, но той е още една стъпка в работата ни и отговаря на съответните становища, вече прияти от нашия комитет през изминалата година. Преди да приключа, трябва да кажа, че тази сутрин участвах в дните за развитие. Основната цел тази година е справянето с неравенството, като се подсилва дневния ред за устойчиво развитие и да се предложи ново стратегическо развитие, план за ново стратегическо развитие на останалите континенти. Европа иска да излезе с една такава програма, която да бъде в сърцевината на нашето партньорство с другите континенти. Затова Европа трябва да бъде последовател на своите действия и тази програма трябва да бъде и нейна приоритетна програма. Трябва да се подчертае също, че ние сме убедени и там, където бях, поне всички бяха убедени, че заинтересованите страни от частния сектор, недържавния сектор, всички, както иска да ги наричайте, в международен план трябва да бъдат в сърцевината на това ново партньорство. Програмата за устойчиво развитие в световен мащаб може да бъде осъществена само когато всички страни на всички нива участват и където всички са партньори, а не всеки върви по свой път, който води в различна посока. Благодаря ви, че ме изслушахте. Само няколко думи казах. И в заключение искам да изразя, всъщност искам да кажа добре дошъл на един наш близък приятел, един от тримата квестори, Батайер. Той трябваше да си остане у дома. Имаше тежко заболяване. Сега много се радваме, че си отново сред нас. Нека да го аплодираме. И така, преминавам към становищата, които трябва да се приемат без дебат или без разисквания. Имаме ИТ 871, становище по собствена инициатива, Европейска правна рамка, предприятие от социалната економика. Докладчик е Алан Кър. Моля, гласувайте. Sei sicuro? Е, vote Приключа, приключваме гласуването. Има един въздържал се. 158 за. Браво. Приема се. 159, извинете. Е, Преминаваме към над 774 механизъм за гражданска защита на Европейския съюз изменение. Докладчик е Панайотис Гофас. Моля, гласувайте. Le vote est clos. Прекратете гласуването. 170 за, 1 против, 4 въздържали се. Приема се. Браво! Сега нека да гласуваме плана за инвестиции в Европа ЕКО 486. Петър Захрадник и Ксавие Дос Орит. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Ячек може и да приключи. А, не, има процедурен въпрос. Ячек има процедурен въпрос. Извинявайте, председателю, но предишният ми глас не бе регистриран. Аз гласувам за предишния документ. Добре, ще го добавим. Не видях. Добре. И така прекратете гласуването. 180, 179 за, 8 въздържали се. Приема се. И добавяме един глас към становището, което вече бе одобрено на докладчика ГОФАС. И сега, преди да дам председателския стол на Изабел Каньо и благодаря, защото аз съм много заед този следобяд. Okay. So, uh, we have a possibility to anticipate Евентуално може да изтеглим едно от становищата утре сутрин за днес. Малко се извинявам, но току-що получаваме информацията. Виждате, че утре сутрин ще сме много заети и тъй като тази вечер има време, по-добре да го изтеглим от утре за днес. Докладчикът идва, така че ако вие всички сте съгласни, предлагам точка 10 692 Раймон Енгст и Балон да бъдат е, преместени в дневния ред днес след обяд. Има ли някой, който да е против? Не виждам някой да е против. Благодаря ви много. И благодаря на Изабел. Оставям ти председателския стол. Thank you all. No, no, esta está, Добър ден на всички. Следваме дневния ред на днешното пленарно заседание. Със становища, с дебата. Ще започнем с дебата ЕКО 400 70, 479 економическо сближаване и конкурентоспособност в рамките на транснационалните кластери на микрорегиони от ЕСА. Докладчик е Димитрис Димитриарис. Нека да започнем дебата. Докладчикът разполага с 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Отново обсъждаме в пленарна зала въпроса за макрорегионалните стратегии. И отново разглеждаме всички проблеми, които сме наблюдавали през последното десетилетие – какво е изключителното в този документ? Този документ а, премина през приключения, започна като становище по собствена инициатива, след което, благодарение на румънското председателство, се превърна в проучвателно становище, тъй като румънското председателство и постави макрорегионалните стратегии, особено Дунавската стратегия, като първостепен приоритет за председателството. Бюрото на комисията реши да се промени становището по собствена инициатива, проучвателно становище. И за първ път сега много внимателно разглеждаме клъстерите като едно от решенията за доста от проблемите, които наблюдаваме в макрорегионалните стратегии. Имаме възможност, благодаря на председателя Палмери, на проучвателната група. Благодаря на всички членове на тази група, които посетиха Румъния. Имахме голямо изслушване с широко участие в Букурещ. Имахме по-малко заседание тук в Брюксел. Много беше обсъждан въпроса за макрорегионите с комисаря Крецо. За съжаление, днес тя не можа да присъства, тъй като има други ангажименти, беше ми обещала да бъде тук, за да го представим становището съвместно, но не в Брюксел. Този документ разглежда два въпроса. Първо, кластерите. И отново тук подчертаваме големите проблеми, свързани с бюрокрацията. Според моя опит и опита от тази комисия, Искам да подчертая какви са проблемите и специално в макрорегионите това са комуникациите и свързаността. Няма добра свързаност в четирите макрорегиона. Юнийското, Адриатическото няма добри комуникации. Многократно се имам възможност да подчертая проблемите с свързаността. Кметът от Сплит беше около масата за преговорите този кмета на Белград, представители на НПО от тези страни, представители на общините, на организации от гражданското общество и от друга страна беше представен и частния сектор. Около масата те се опитаха да излязат с европейски проекти, които да бъдат обсъдени и да се потърсят важни решения за Адриатическия и Юнийския региони. Представите ли си подобна философия? Много трудно е за нас да видим по какъв начин можем да свържем два различни подхода, два различни философии, проекти. Най-добрият опит е Балтийският регион. Там нямат същите проблеми, както се наблюдават в другите два макрорегиона. Основният проблем е свързан с свързаността в Черно море. Миналата година имаше специално заседание за макрорегионите Дунав и Черно море и бяха обсъдени на широко тези въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Приключваме общия дебат. Ще дам думата на господин Барат. Разполагате с две минути. Госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин докладчик, това е отличен резултат. Ако сте имали възможност да се запознаете с документа, сте установили сигурно, че има научни доказателства в подкрепа за макроекономическите стратегии. Аз искам да поздравя всички, които участваха в работата по тези въпроси. Имам някои критични бележки относно това, което прави комисията и което правят политиците. Според мен те не осъзнават ключовата роля, на макрорегионалното сътрудничество. Държавите, които участват в тях, помислете се за тях, за промените в идеологията. Това е политика, която може да бъде основа за стабилност и може да помогне на трансграничното сътрудничество има няколко региона, където подобно сътрудничество е възможно не само между европейските държави, но и трети държави. В проучването не се посочва това, но според мен е много важно да подчертаем, че е, има събития, които трябва да насърчаваме в Средиземноморския регион – Искам да благодаря на господин Димитриадис за конструктивния му подход, е, тъй като той разгледа по конструктивен начин всички предложения. Много ви благодаря. Сега господин Кастро има думата за две минути. Благодаря, госпожа председател. Най-напред искам да поздравя докладчика за положените усилия, за резюмето, което беше направено. Този текст е, не беше лесен трябва да подчертаем сега важността за европейските граждани на регионалната политика, важността да се интегрират в макрорегионите и да се мултиплицират положителните ефекти на резултатите от трансграничната политика. Това е добър момент след 10 години на функциониране на четирите макрорегиона е необходимо да се направи равносметка. В становището се посочват какви са предизвикателствата за макрорегионалната политика в економическо отношение, по отношение на трудовите отношения, економиката и прочие. Освен това се посочват също поемането на ангажимент за устойчивост и други. Трябва да имаме предвид като референтна рамка стратегията 2020 и макрорегионалните политики могат да бъдат ефикасни. Те трябва да получат импулс от европейските институции. Също трябва по-добре да се организират и да се имат предвид ролята на участниците. От гледна точка на анализа на предложението и необходимостта да се насърчи тази рамка, която създава възможности да се стигне пряко до европейските граждани. Благодаря ви много. Господин Петкевич има думата. Поисках думата, за да подкрепя това становище и да направя някои коментари. Становището е добре изготвено и съответства на международните тенденции, които наблюдаваме. Вчера и онзи ден имаше световен форум в Женева с участието на много организации. Проблемът свързан с сътрудничеството в регионите, кластерите в световен мащаб, многократно беше поставен на разглеждане. Основателят на Световния економически форум също подчерта глобализацията, която трябва да е приобщаваща, което означава, че трябва да има инициативи отдолу нагоре от регионите, кластерите трябва да имат добавена стойност, това становище разглежда европейските аспекти, но е в съответствие с общата международна тенденция. Поздравления! Подкрепям това становище. Благодаря ви. Сега дам думата на господин Качик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате думата. Искам да изразя подкрепа от моя страна и надявам се от името на групата, която организира няколко прояви през последните години за макроекономическо и макрорегионално сътрудничество в Средиземноморието, в района на река Дунав, за Балтийската стратегия. Не само за Балтийската стратегия, но за останалите три стратегии сега има добра възможност за економия на мащаба, за синергии. И мисля, че това е много добър инструмент за европейските институции, за да могат да използват това като лост за постигане на повече резултата. Ние трябва да подкрепим макро регионалния подход, не да подкопаваме общо европейски инициативи, а те да станат част от механизъм за прилагане. Държавите членки трябва да работят за повече сплотеност помежду си, за насърчаване на най-добрите практики, за резултатите, които е възможно да бъдат постигнати с европейска подкрепа. Поздравлява, поздравления за документа. Мисля, че ние сме много последователни в подкрепа на макрорегионалния подход. Поздравления отново и благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Хакен. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да поздравя докладчика за изготвеното становище. Аз участвах в работата на проучвателната група и бих желал да подчертая, че ми харесаха две неща, които според мен бяха много-много положителни при изготвянето на това становище. Първо, ние имахме един много широк подход. Изготв... Имахме публично изслушване, приканихме много експерти, чухме тяхното мнение. Сътрудничахме си с тези експерти, докладчикът също се сътрудничи с тях. Ние бяхме много открити, а това не е чак толкова често явление, когато се изготвя подобно становище. И това беше нещо положително. На второ място читам, че макрорегионите са нов инструмент. Те интегрират държавите членки, но не само тези от Европейския съюз, но и от съседни държави на Европейския съюз – те са начин за сътрудничество, за изготвяне на нови съвместни проекти. Становището споменава кластерите. Тези кластери обаче са метод за сътрудничество между регионите, като една много добра идея и това може да е нещо много по-ефикасно, отколкото кохезионната политика. Затова аз приветствам силно макрорегионите. Работя по този въпрос в приоритетна секция 10 и вярвам, че това становище е стъпка във вярната посока. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Последният е господин Палмери. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да поздравя докладчика Димитриадис, както и председателя на групата, както и всички, които бяха от тази проучвателна група. Мисля, че днес те излизат с едно отлично становище и смятам, че с това становище ние даваме отговор на всички искания от страна на румънското председателство. Макрорегионалните политики имат изключително голям потенциал като инструмент за развитие, економическо сближаване, социално и териториално сближаване, но, както показва и становището представено днес, резултатите все още са прекалено скромни. Бих искал да подчертая, как малките и средни предприятия, както и служителите на тези предприятия, всъщност бяха подложени на двоен натиск. От една страна економическата криза последните години, от друга страна глобализацията много важна роля може да се изиграе тук от постоянното обучение на онези, които работят в малките средни предприятия и регионалните клъстери. Това обаче би означавало също така те да имат възможност чисто финансово да заплатят това обучение. Докладчикът говори за свързаността, където има големи проблеми, комуникацията, мисля, че е съвсем ясно, че тази проблематика оказва своето въздействие, оказва отрицателно въздействие и върху клъстерите в отделните региони, както и върху опитът да се организират трансрегионални клъстери. Благодаря Димитриадис, благодаря на всички от групата. С това приключихме общото разискване Имаше доста положителни коментари. Сега искам дам думата отново на докладчика за отговор. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на всички ви за а, добрите думи. Господин Барат а, каза нещо, което аз забравих. По време на кипърското председателство ние бяхме единствената институция, която изготви становище за макрорегионалната стратегия за Средиземно море. И за първ път комисията ни прикани да работим съвместно по нов подход за Средиземноморието. Това е част от живота ми, това е близко до сърцето ми. Съгласен съм с господин Барет, че се нуждаем от това и се надявам, че и следващата комисия ще излезе с тази идея. Има доста различни проблеми, най-вече от политическо естество. Въпреки това, ние започнахме да работим с Генерална дирекция Мария по проекта за синия економика за Западното Средиземноморие. Ще продължим да работим в тази посока. Уверен съм, че макрорегионите са един от инструментите на нашия комитет и е израз на това какво е нашето виждане за регионалното сътрудничество. Благодаря ви много. Няма изменение към това становище, затова можем да пристъпим към гласуване. Моля, гласувайте електронно. Le vote est fermé. Прекратете гласуването. 202 гласа за, 1 против, 2 въздържали се. Становището се приема с огромно мнозинство. Искам да помоля докладчика да остане тук, защото преминаваме към друго становище на ЕКО. -то. ЕКО за подсилване на ролята на еврото. т.е. докладчик, Искам да дам думата на докладчика Брокдорф да заеме мястото си на трибуната. Ще дам 3 минути на докладчика и 3 минути за съдокладчиците, за да поставим началото на разискването. Благодаря ви, че ми давате възможност да говоря на малтийски язик. В това становище се прави анализ на ролята на еврото и се отправи искането тази валута да продължи да укрепва в международен план, въпреки че еврото е втората най-силна валута на международните пазари. Ние трябва да спираме до тук, ние трябва да продължим неговото укрепване на международно ниво. Това е в полза на държавите членки на еврозоната, както и на Европейския съюз като цяло. В момента, когато наблюдаваме засилване на протекционизма и многостранните преговори са в застой, укрепването на еврото ще ни позволи да укрепим Европейския съюз и позициите му на международната сцена. Това има отношение към геополитическото положение, тъй като Европейския съюз говори с един силен глас, а не както се случва в китайската инициатива за един пояс, един път. Необходимо е еврото да може да се конкурира с американския долар, като укрепим позицията му в области като енергетиката, транспорта и в частност в авиацията. Същевременно Европейския съюз и економиката на еврозоната трябва да продължат да развиват инфраструктурата, образованието, в социалната сфера трябва да има развитие. Становището ясно подчертава всичко това. Ние не можем да постигнем стабилен економически растеж, ако не обръщаме внимание на социалното измерение. Само по този начин може да има повече социално сближаване между държавите членки. Освен това е важно е, да имаме валутен съюз, економически съюз, е, съюз е, на банките, капиталов съюз. Всички те са необходими, за да преминем на следващия етап – ако Европейският съюз не предприеме тази следваща стъпка с решителност, други като Китай и САЩ ще ни изпреварят и това ще бъде в ущърп на европейските граждани. Сега искам да дам от на колегата Димитриадис, но преди това искам да благодаря на Александров за изготвянето на това становище. θα ακολουθήσω και εγώ τον συνάδελφο ο οποίος χρησιμοποίησε τη μητρική του. Ще следвам примера на моя колега, който говори народния си език, затова аз ще мина на гръцки. Искам да благодаря на проучвателната група, искам да благодаря на съдокладчика за работата, която извършихме съвместно. Международната роля на еврото е важен въпрос, който трябва да следим през едните години. Има някои публикации за ролята на еврото и декларации на председателя Юнкер, който непрекъснато подчертава, че това ще е дебат, който ще се води за европейската валута и който ще реши какво ще бъде бъдещето на Европа. Тук говорим за необходимостта да се укрепи еврото. Ние работихме заедно с Европейската централна банка и те участваха в изслушването с директорите по финансовите въпроси, което не се случва толкова често. Освен това, бяха направени коментари относно предложенията ни, което също не се случва често, но е нещо много полезно. Еврото ще играе ключова роля през едните години, но трябва да се използва в по-голяма степен от международните инвеститори. Националните правителства искат да подкрепят еврото, но и международните инвеститори са тези, които решават дали да го използват или не. В резюме можем да кажем, че еврото ще бъде валута, истинска международна минута, когато енергийните транзакции се осъществяват в евро. Когато използвате еврото по-често в финансовите операции, тогава еврото ще се превърне в истинска международна валута. Иначе няма да постигнем това, което желаем. Пазарите са тези, които ще решат дали един ден на еврото ще има същата роля, каквато играе щатския долар. Благодаря ви много. Сега преминаваме към разискването по този въпрос, по становището. Колин Лустенхауер има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и съдокладчика. Комплименти за становището. То е интересно, то е, е съдържа много интересни идеи. Когато говорим за международната роля на еврото, трябва съвсем точно да си дадем сметка за това как изглеждаха нещата в рамките на е, европейската економика и социална политика, естествено, е, каква бе пенсионната система преди кризата, преди няколко е, е, години. Но в момента е, ситуацията е съвсем различна, в това число и по отношение на еврото. В становището се посочва, че стабилността е, на еврото, както и признаването на неговата международна роля, ще допринесе за по-добро развитие на малките и средните предприятия, за по-добър достъп до е, кредити, до финансиране, е, включително и на международните е, капиталови пазари. Банковия съюз, международ Съюза на капиталовите пазари естествено играят важна роля, но най-вече е, големите предприятия извличат полза от тях. Е, трябва да продължим е, с тяхното развитие. Много важно е, естествено, еврото да се използва и в търговски споразумения и договори с международен характер – тогава вече транзакциите не е задължително да се осъществяват единствено в долари, щатски долари, а ще могат да се осъществяват и в евро. Така че най-вече в рамките на е, платежните операции в Европа поне трябва да се премине към използване повече на еврото, отколкото на евро, е, отколкото на щатския долар. И така, още веднъж комплименти в заключение е, към двамата докладчици. Много интересен документ. Много ви благодаря. Давам думата на Филип Дебюк. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Аз също поздравявам и докладчика, и съдокладчика за това становище. Имах удоволствието да бъда член на проучвателната група. Проведохме откровени, интересни дискусии. Благодаря и на секретарията за организирането на едно чудесно изслушване. Нещо изключително бе това изслушване, което е, очевидно допринесе много за по-нататъчния ход на дискусията. Еврото е, все още е силна е, валута и продължава да бъде силна парична е, единица. ЕЦБ е, публикува миналата седмица информация за състоянието на еврото е, като резервна валута и в тази справка на ЕЦБ се вижда, че е, Руската федерация всъщност е прехвърлила една голяма част от е, своите резерви е, от щатски долари в евро. Става дума за милиарди. Естествено, ние трябва да мислим най-вече за а, това как действат механизмите всъщност на пазара. А, когато говорим за парични единици и за стабилност а, и международна роля, трябва да имаме предвид, че тук голямо значение има доверието. Европейската политика всъщност би трябвало да допринесе много за засилване на ролята на еврото и по този начин, естествено, нещата се свързват и с е, укрепването на европейската економика как е, да разширим, в крайна сметка, използването на еврото при е, международните е, финансови разплащания и в енергетиката, и в много други сфери, и в търговията, естествено, в големия пазар на бизнеса. Да, добре, еврото е втората по значение парична единица, но за момента след щатския долар, но но трябва много внимателно, естествено, да наблюдаваме нещата и по отношение на Китай. В това отношение имаме вече и положителен, но и отрицателен опит. Стефано. Дам думата на Стефано Малия. И, е, сеньора президент, е, мечтат били е, нифрах лил рапортер, ко рапортер тал-xogħol li għamlu, благодаря, госпожо председател. Аз също е, благодаря и на докладчика, и на съдокладчика. Много актуална тема. Е, една актуална тема не само днес, но и в бъдещите години, и в следващите години. Еврото, както знаем, е, е много важна валута, макар че има хора, които се страхуват че, е, и предричат е, всъщност провала на еврото. Критичното отношение към еврото се дължи от една страна на това, че ние не можем да наложим всъщност еврото като обща парична единица във всички държави членки на ЕС. Да. Е, това е, е така. Еврото е, е парична единица на част от държавите членки. Това всъщност отслабва до голяма е, степен неговата приложимост на международните пазари. Колкото повече се засилва конвергенцията, толкова повече ще се укрепва и еврозоната, и еврото, и Европейския съюз като цяло. Е, разтревожен съм е, най-вече от политическото развитие в това отношение. Твърде е, много гласове пледират за по-малко конвергенция. И също времено има и много критици на това, че конвергенцията е недостатъчно развита. Присъединяването към еврозоната е от една страна въпрос на избор на държавите членки, но от друга страна и задължение да изпълняваш определени критерии, да отговаряш на тези критерии. Е, е, можем да насърчаваме конвергенцията, но трябва да имаме предвид естествено и е, твърде сложната политическа обстановка в момента. Надявам се, че е, този доклад ще бъде подкрепен е, от мнозинството, от колегите, така че докладчикът и съдокладчикът ще могат е, да е, разпространят своето становище и след това да продължат работата по темата. Може би и колегата, който също се е занимавал с тези въпроси, ще вземе думата, за да поговори по този въпрос. Е, Благодаря. Благодаря ти, Стефано. И този път искам да благодаря за извършената работа на двамата докладчици Брагдорф и Димитриадис. Те заедно с а, а, групата за проучване на председателя а, извършиха отлична работа. И на изключително високо ниво се проведе всичко. Аз ви препоръчвам това становище да го прочетете много внимателно, тъй като а, наистина може да отхвърли всички критики, които бих нарекал и абсурдни, в които няма никаква стойност, които все по-често четем и са за ролята на еврото. С това становище мисля, че нашия комитет всъщност поясни нещата. И това е една изключителна услуга, дори бих казал, която подкрепя европейското евро. Благодаря на докладчиците.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 Е така или иначе ще дам думата на съдокладчиците сега, за да, за да приключат дебата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които взеха думата по време на дискусията. Малките и средните предприятия са ключов фактор за Европ... економиката на европейския пазар и естествено трябва да подобрим достъпа до финансиране на международния пазар при по-низки цени и лихви е, би трябвало да получават кредити тези предприятия. Е, това е нашата цел. Е, да, стана дума за това, че еврото е много важна резервна валута. Има положителни индикации в това развитие. Стана дума вече за това. Въпросът е как да продължим да укрепваме еврото и същевременно да засилваме влиянието на еврото в въздухоплаването, в енергетиката и други ключови сектори. Благодаря на колегите за е, комплиментите. Е, естествено, необходимо е обаче в еврозоната, в нашия е, Европейски съюз да се е, въведе ред. Е, и ние се нуждаем от е, единен подход. Това е от е, критична важност за успеха на еврото. Благодаря. И аз ви благодаря. Има едно единствено изменение. Сега трябваше да го кажа. Казвам го сега. То се приема от двамата са докладчици. Ако всички са съгласни, можем да гласуваме. Моля, гласувайте.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 Le vote est fermé. Край на гласуването. И така становището се приема с 200 гласа за, 3 са против и 3 се въздържат. Поздравления! Alors, avis... 627 изменение на СОК. Имаме трима докладчици. Юка Ахтела, Хосе Антонио Морено Диос и Каролина Дестер Смалеч. Alors, euh, chaque euh, rapporteur... Всеки един от докладчиците има по 3 минути, за да представи доклада. Вие можете да решите какъв да е реда на изказванията. Dziękuję Pani Wiceprzewodnicząca. Szanowni Państwo, będę mówić po polsku. Благодаря, ще говоря на полски. Искахме да ви представим едно становище, което е резултат от работата на трима докладчици, както виждате. И те бяха избрани от три групи. Това не е случайно. Темата, с която се занимаваме, всъщност е изключително важна тема за бъдещето на Европа това, което обсъждаме днес тук, всъщност е това, което ще определи живота ни през едните години. Аз съм напълно убедена в това. Правовата държава е една тема, по която нашия комитет говори многократно в различни свои становища. Решението на бюрото бе, взети от, бе взето от група, която се занимава точно с правовата държава. И благодарение на този мандат искахме да дадем отговор на една консултация, която бе стартирана от Европейската комисия. Целта там беше да се гарантира механизма за спазването на правовата държава в Европейския съюз. Нашето становище всъщност дава различни препоръки. Нашето становище е свързано най-вече с мерките, които предприемат институциите на Европейския съюз. Много е важно Европейската комисия да помисли по този въпрос. Искаме обаче това да е систематичен анализ, защото сме убедени, че гражданското общество, гражданите, държат в своите ръце бъдещето си и начина си на живот от тук на седне. Европейската комисия в своето съобщение излиза с един подход, който е много проактивен. Той почива върху превенцията, върху използването на съществуващите инструменти, както и насърчаването на идеята за правовата държава и ценностите, върху които почива Съюза. Това го подчертаваме в своето становище, като казваме колко е важна ролята на образованието и обучението. Трябва да подготвим и бъдещите поколения – за това какви са нашите ценности. Нашият проект в крайна сметка не е ексклюзивно економически проект, макар че е чисто исторически. Ние много добре знаем, че в началото възниква около економиката. Но така или иначе нещата еволюираха. Трябва да мислим как ще работим в бъдеще. И всъщност това представяме в своето становище. Важна е ролята на гражданското общество по различни причини. На първо място, те са онези, които са първите жертви в случая, в които политическите сили стават авторитарни и се опитват да ги потиснат, защото точно НПО са тези, които трябва да опазват правовата държава. Те са хората, които често им, ни информират, когато има нарушаване на това право. В своето становище казваме, че е много важно да се подсилят а, всички мрежи на гражданското общество, като целта тук е да може да се гарантира функционирането на правовата държава. Искаме всяка година да се организира един форум, който да ни дава възможност да обсъждаме тази тематика. Това са те въпроси, които могат да възникват около правовата държава. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Добър ден, колеги. Мога да допълня няколко думи и да направя някои бележки от моя страна. Съобщението на комисията пледира за повече усилия с цел насърчаване на върховенството на закона, използването на повече е, и по-ефективни инструменти. По този начин всъщност започва една широка дискусия по въпроса. Всъщност трябва да се насочим най-вече към изясняването на ролята на Европейския економически социален комитет като един от една от институциите, които използва този инструментариум. И всъщност, когато говорим за инструментариум, трябва да насочим вниманието си най-вече към е, инструмента за наблюдение – Да, ние в момента се намираме в парламента, но става дума за ролята на ЕИСК, за добавената стойност, която можем да предложим чрез допълнителните механизми и усъвършенстването на инструментариума за цялото общество, за гражданското общество, за социалните партньори, за работещите в е, различните сектори и така нататък. Тоест, е, ние, е, представлявайки всички тези хора, естествено, имаме един силен глас в Европа. Това би означавало и нов статут на ЕИСАКА, защото ние ще споделим, така да се каже, тежестта, която е, лежи върху раменете на Европейската комисия, на съвета. Е, това е, е, така да се каже, наше задължение, наша задача на всички нас. И тъй като аз съм от бизнеса, ще кажа, защо върховенството на закона е толкова важно за предприятията, за промишлеността, за економиката като цяло? Ако няма независима съдебна система в държавите членки, няма да има единен пазар. Това е само един пример. Съдебната система е всъщност защитника на законността и на стойностите и ценностите, които е, са наши. Е, те са на Европейския съюз. Добър ден, благодаря ви много. За съжаление, всички знаем, че не са добри времената за поезия. Не са добри времената също и за човешките права и върховенството на закона. Ние говорим за човешките права в този оазис в Европа. Като председател на групата по човешките права и върховенството на закона, аз съм горд в отговора, който дава Економически и социален комитет в отговор на искането за хоризонтален диалог по искане на комисията. Ние имаме възможността и се надявам, че чрез гласуването ще приемем становището, за да изразим ясно и категорично поемтият ангажимент и посланието на Економическия и социален комитет относно върховенството на закона и човешките права, както и да имаме предвид възможността да се вслушаме в гласа на гражданското общество. Всичко това ме радва. Аз се радвам също от формална гледна точка, тъй като в рамките на групата ние изготвихме становище с три елемента. Това беше група за редактиране на текста и се отчита ангажимента, който всички поемаме за укрепване на върховенството на закона. Ние сме гласът на организираното гражданско общество и много време беше загубено. Ситуацията в много държавите членки е повече от обезпокоителна. Не е достатъчно само да обясняваме общо за какво става дума. Европейската комисия трябваше да извърши педагогическа дейност, за да обясни как сме стигнали до тук, как е възможно, че през 2019 година ще има държави членки на Съюза, които нарушават човешките права и върховенството на закона. Освен това, ние също трябва да бъдем самокритични, да видим какво не сме направили за да допуснем надигането на водите чак до ръба на моста. Ето, имайки предвид всичко това, представяме днешното ни становище. Благодаря ти, Хосе Антонио. Сега преминаваме към общото разискване. Давам думата за две минути на Яце Крайчек. Благодаря, госпожо председател. Нека да започна с искрени поздравления за докладчиците. Те успяха да представят един много добре балансиран, много съдържателен документ. Работиха в кратки срокове. Естествено, върховенството на закона заслужава е, една сериозна дискусия, е, която да обхване различните точки е, и различните гледища. Но естествено Европейският съд, съда на ЕС е много важна институция, когато говорим за върховенството на закона. Това е, така да се каже, е не искам да използва може би така изтърканото сравнение с моста, но това е в крайна сметка действително институцията, която прави връзката между дейността на европейските институции и гражданите. В някои случаи тълкуването е по-различно, реакцията е по-различна, но е, при всички положения е, ние знаем, че ние държим на демокрацията, на правата на човека, на гражданските свободи е, и върховенството на закона в крайна сметка гарантира всички тези ценности на практика. Трябва да поемем нашата част от отговорността като институция. Трябва да се ангажираме по-активно в тази сфера и ние сме много-много горди и доволни, че действително документа вече е готов, лежи на масата в тази си форма и подчертава значението на нашия комитет. Uh, bună ziua, doamnă președinte. Mulțumesc pentru oportunitate. Apreciez și eu ca... Да, колегата Берлеско. Благодаря, госпожо председател. Много добро становище. Правовата държава е нещо, което трябва да стои в центъра на вниманието на всички нас и ето, че Европейския съюз вече е в uh, етап от развитието си, в който е, правата на човека, гражданските свободи, за съжаление, започват да се нарушават от немалко правителства. Е, ние, като членове на гражданското общество на Европейския економически и социален комитет, е, трябва да е, се ангажираме в много по-голяма степен с тази тема и с реализацията на върховенството на закона на практика. Надявам се, че решенията, които предлага нашите докладчици и които ние, надявам се, ще одобрим, на практика означава, че нещата трябва да се оточняват, трябва да се наричат с точните имена, трябва да се предприемат бързи мерки, за да се отстраняват нарушенията. Естествено, правата трябва да се спазват и всички участници в обществения живот, по това число и предприятията, трябва да поемат своята част от задачата. А, аз трябва веднага да кажа, че внесените изменения от група 3 не отговарят на моите виждания, така че се дистанцирам от тях. Господин Пиласки. Ще говоря на полски. В нашия комитет е, можем да спорим по различни въпроси, като например как трябва да бъдат е, структурирани данъците, как можем лесно да стигнем до целите за устойчиво развитие, дали трябва да се увеличат вноските, но има едно нещо, по което не може да се дискутира и това са основните права. Въпросът за правовата държава е основен, фундаментален въпрос. Това е една друга инициатива на нашия комитет, която бе приета последните месеци, през март. Излязахме с становището на господин МОС, което правеше една диагноза всъщност на различните случаи, защото има държави, в които върховенството на закона не е точно такова, каквото трябва да бъде. Тоест, това не е началото на един дебат. Този дебат тече и силно се надявам да стигнем до някъде, тъй като това са правата на нашите граждани. Те са заложени на карта. Те са в риск. В този дебат не трябва да бъдем доста снисходителни. Напротив, трябва да наричаме нещата с истинските им имена защото в противен случай няма да можем да реагираме. Ако крием всичко или замитаме всичко под килима, нищо няма да се случи. Смятам, че това становище, което се обсъжда днес, е изключително важно. И на второ място, смятам, че е важен и апела на нашите автори, които се обръщат към Европейската комисия и казват, че трябва да се идентифицират усилията на Европейската комисия, за да се възползват от всички способи. Преди нищо не правихме и след това изведнъж трябва да правим много неща. Взимаме на членовете държави, член, средствата от държавите членки или се ги плашим, че ще ги изгоним. Не може така от първа, от пълна неактивност към е, крайни действия. Нужни са инструменти, инструменти, които да бъдат е, много по-меки, които могат да бъдат прияти незабавно и които да действат постепенно. Важно е и това, което каза господина, който говори пред мен, по 3.7. Диагнозата, която казва, че е, държавите членки в Европейския съюз е, често нарушават върховенството на закона. Случва се. Аз съм против измененията, които група 3 предлага. И още нещо. Това не са единствено и само някакви написани на хартия елементи. Не. Вчера участвах в е, дебата за един предприемач, който е хвърлен в затвора 3 месеца, след това освободен за един месец, после пак са го задържали за няколко месеца и междувременно никой не продължава работа и прокуратурата нищо не прави. Ето за какво говорим, ето за такива въпроси говорим. Благодаря. Благодаря, Жорж Дасис. Благодаря, скъпа госпожо председател. Искам да поздравя а, и тримата докладчици. Искам да ги поздравя, защото аз съм на възраст, която ми дава възможност да кажа, че опазването на върховенството на закона от създаването на първата европейска общност – една от основните характеристики, която прави този съюз привлекателен дори и до днес, независимо от всички економически и други трудности, пред които сме били изправени и които познаваме. Възможността да критикуваш властта е едно демократично задължение, според мен. Трябва да бъдат оставени свободни социалните организации – дали става дума за служителите, работодателите и други организации в обществото. Това е една от важните характеристики на всяка една демокрация или демократично управление. Затова наистина искам да поздравя тримата докладчици, защото те вървят точно в тази посока. Искат от Европейската комисия да бъде още по-прецизна, да бъде още по-строга, когато говорим за върховенството на закона. И трябва да кажа, че съм изумен че в едно от измененията на колегата, който иначе е много симпатичен, Каминевски, пише определени неща. Третото изменение може би е логично, но другите не знам. Другите за мен са напълно неразбираеми. Защото ако европейските е, институции не могат да дръпнат ухото на онези, които са на власт, дали в региона, дали в е, държавата, кой ще го направи? Кой ще им издърпа ухото? Много е сладко да си на власт. И онези, които са на власт, искат е, по всички начини да запазят властта. Този съюз съществува, защото точно не толерира нарушаването на свободите и не толерира стъпки назад по правата на гражданите и никога не е толерирал върховенството на закона да бъде потъпквано в целия Европейски съюз. Благодаря ви за вниманието и се надявам, че всички ще гласуват по това становище. Благодаря. Мерси, Жорж. И la parole est à Стефан Buffetot. Мерси, мадам la президент. Благодаря, госпожо председател. Да, върховството на закона. Това е една променеща се геометрия. Говорим за правова държава и нека да спомена Френската република. Ние имаме съд, където членовете, Конституционен съд, който се избира от партиите, без а, юридическа по някакъв начин под, подотчетност на гражданина. Трима от президента, трима от премиера се избират, трима от председателя на Народното събрание и трима от Сената. Председателя на Сената. Всички членове биват номинирани също от политическите ни партии. Говоря за медийния ни съвет. Отново от президента, от Сената или от парламента. Очаквам едва ли не да се обърнем а, към Франция и да кажем какво е това върховенство на закона. Тъй като говорим а, за Полша, където президента ще избира съди. Същото се случва в а, моята страна. В Полша има юридическа компетентност при избора на Конституционния съд, които не съществуват в Конституционния съд или съвет в Франция. Обикновено се критикуват държави, където правителствата не са проевропейски, а когато са проевропейски правителствата, тогава вече не им задаваме въпроси, свързани с върховенството на закона. Тоест, това е злоупотреба. Злоупотреба при използването на идеята за върховенство на закона от страна на Европейската комисия. Съгласен съм. Ще го гласувам против доклада, ако не се приемат измененията на господин Камински. Мерси, Стефан. Благодаря ти, Стефан. Сега докладчиците ще имат възможност да отговорят на всичко казано по време на дебата. Имате по две минути на всеки. Дякую, пани Przewodnicząca. Дякую, колежанки и колеги, за. Уважаеми колеги, благодаря ви за подкрепата за нашето становище, защото по този начин тълкувам вашите изказвания наистина беше голямо предизвикателство, но така или иначе имаме вашата подкрепа и това е най-важното за нас. И секцията СОК гласува така, никой не гласува против. Исках да кажа, че измененията, които са представени, не са изменения на група 3. Това са изменения на нашият колега, който е направил такива изменения в лично качество. Много от нещата вече бяха казани, други, макар и казани, ще повторя. За щастие, защитата на върховенството на закона а, при нас не е нещо което трябва да се извършва в такъв мащаб, в какъвто се прави за други части на света. Много по-дребни са нещата, понякога при нас се случва. Има леки изменения, които трябва да се направят, да, но във времето виждаме, че върховенството на закона като че ли на места се посвива и можем да се събудим в един свят, който не е светът, който познаваме. Не е светът, който искаме за своите деца. Независимо от това, което каза един от колегите, т.е. социалната роля, професионалната роля, която изпълняваме, в крайна сметка, когато човек се прибере вкъщи, когато си обуе чехлите, всички сме граждани, всички сме европейски граждани, които живеят в една Европа, която спазва правата на всички. А, имащите е, трябва да знаят, че принципите въжат и за тях, така както и за всички граждани. И това е не е тема, която се отнася само до една група в обществото. Не. Това е тема, която засяга всички членове на обществото. И това е особено важно за нас, членовете на е ИСАКА. Затова поставяме акцента върху върховенството на закона и правата на човека. Благодаря, Каролина. Thank you, and dear colleagues, and thank you for, for your, your kind uh, comments and words. Благодаря, госпожо председател. Благодаря колегите, които участваха в дискусията, но а, нека да се спрем а, на бъдещата роля, която трябва да изиграе наш, нашият комитет. А, пледирам за това ние да направим всичко възможно, за да а, играем по-важна роля в бъдеще. Да, говорим за споделяне на а, тежестта или споделяне на отговорността между институциите. Когато четете съобщението на комисията, ще установите, че става дума за една много добра комбинация от всички елементи и инструменти, които използваме до момента. Но, независимо от техния брой и от това, че не сами по себе си не са лоши и в крайна сметка не водят до желания ефект. Да, тези е, инструменти са на лице. Предлага се и нов инструмент но в крайна сметка няма да можете да намерите е, разковничето. Е, няма намерен никъде в света един такъв инструмент, който да реши всички проблеми, свързани с е, демокрацията или свързани с върховенството на закона. Няма го не само в Европа, и в другите части на света го няма. Но въпросът е инструментите, с които разполагаме, които са на лице, да бъдат на разположение на всички, за да могат те да ги използват е, и е, е, това също не бива да се изпуска от внимание, естествено. Благодаря много и на Джун, на секретарията, на целия екип, който много ни помогна. В този случай действително работихме в изключително кратки срокове. Надявам се, че с нашия документ ще убедим комисията, че си струва да се допитва до нас и да ползва нашата консултантска помощ. Благодаря. Благодаря, Хосе Антонио. Има думата. Благодаря, госпожо заместник-председател. Благодаря на всички съветници, мисля, че видяхме силна подкрепа от пленарната сесия на становището, което предлагаме. Искам да благодаря на Клаудио Крацио, нашият експерт, който по семейни причини, за съжаление, днес не е тук. Аз искам да изразя своята солидарност с него. В нашия комитет можем да се чувстваме сигурни, че сме на висотата на обстоятелствата и трябва да признаем, че през 2017 приехме становище, в което по собствена инициатива нашият комитет предложи инициатива за наблюдение на състоянието с върховенството на закона и човешките права в Европейския съюз и през 2019 това беше подето и от комисията. Нашият комитет работи и ще бъде твърд да запази ролята, която му се полага като представител на гражданското общество. Ние всеки ден се учим, ние развиваме проекти в различни страни, провеждаме заседания в различни градове и виждаме, че първите, които страдат от нарушаването на човешките права и на върховенството на закона са организациите на гражданското общество, социалните партньори. Те са първите жертви, но те няма да бъдат изоставени. Нашият комитет ще бъде изразител на техните тежнения. Ние ще обърнем внимание на техните искания. И ние винаги ще бъдем на висотата, изпълнявайки ангажимента, който сме поели за запазване на върховенството на закона и на човешките права. Благодаря. С това приключихме разискването по тази тема и Започваме разглеждането на измененията. Постъпили са пет изменения, две са прияти и е, три, които са отвърлени към момента. Нека да започнем с е, изменение 1 е, по параграф 3.7. Отхвърлено е. Искам да дам думата на вносителя господин Каминецки, за да обясни за какво става дума. Разполагате с една минута. Да, благодаря. Благодаря за това, че ми давате думата. Казвам се Кшиштов Каминецки. Моето име е записано тук, макар че е, Измененията се подкрепят и от други членове на моята група, на група 3. Защо съм внесъл тези изменения? Съвсем ясно е. Всъщност. Но нека все пак да подчертая, че при извършения анализ някои неща не са взети под внимание – това се вижда най-вече при 3.7. Първите изречения всъщност представляват сериозен риск. Те оставят впечатлението, че е, така, заплахата по отношение на демокрацията, на върховенството на, законата, на закона е, непрекъснато расте и то бързо. Но също време трябва да погледнем какво точно се предлага. В първата част, която според мен трябва да се заличи, е, виждаме две, два опасни елемента. Ако правилно тълкувам нещата, става дума за политически субекти. Имате... Моля да приключите. Ще раз повторя, че в тези части... Те повторя още веднъж. В тази част се посочва, че става дума за много силни политически субекти или сили, политически партии, очевидно се имат предвид. Които би трябвало да се запитат защо в крайна сметка поставят под въпрос демокрацията и върховенството на закона. Аз не смятам, че нашия комитет е, има права да е, анализира поведението на партиите и да ги поставя под въпрос тяхното поведение. Само едно последно изречение. Тези институции. Давам думата на един от е, съдокладчиците за една минута. Thank you. благодаря. Мисля, че разполагаме с достатъчно време, за да позволим на господин Каменецки да се изкаже, тъй като въпросът е важен. Моля ви да му дадете тази възможност. Благодаря ви. Ние разполагаме с време, но имаме и правила. Дадена е една минута. Можем малко да се просрочи, но той почти го отвои. Разбира се, аз мога да дам малко повече време, но все пак имаме правила. И всеки трябва да организира времето си съобразно тези правила. Аз му дадох сигнал, че трябва да приключва. Госпожо председател, нека да изясним нещо аз останах с впечатлението, че става дума за е, изменения, внесени от трета група. Е, ние обсъждахме днес е, в групата въпроса. Това не е изменение, внесено от името на групата. Мисля, че няма недоразумение, тъй като господин Каминински го каза. Но благодаря все пак за това пояснение. Благодаря, госпожа заместник-председател. Благодаря, господин Каменецки. Ние проведахме среща с господин Каменецки, разговаряхме около един час и мога да го веря, че предложението, което правим тридмата са докладчики, е на базата на максимален консенсус. Усилията, които бяха положени за постигане на съгласия, означават, е, че не можем да сме плахи, когато правим анализ е, на ситуацията, в която се намираме. Е, и този параграф 3.7 е свързан с минимален анализ за това как се е стигнал до тази ситуация от политическа гледна точка и как някои политически фактори, които са легитимирани чрез демократични процедури, трябва да спазват е, демократичните принципи. това го казва и комисията. И ние искахме това да се подчернае, че има политически характер. Дори може да го погледнем само и като проява на самокритичност. Благодаря, Хосе Антовио. Нека да пристъпим към гласуване на това изменение.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 On ferme le vote. Прекратете гласуването. 47 за, 141 против, 19 въздържали се. Това изменение се отхвърля. Преминаваме към второ изменение. То се отнася до параграф 3.12 и се приема от тримата съдокладчика. Dziękuję. Tak, e, zgodziliśmy się na to, aby rzeczywiście wykreślić słowa. Благодаря. Ние приехме да се подсили е, тази част, която се оспорва, защитават е, зачитането на правата. Искаме да се заличи тази част. Въпреки това искаме да подчертаем изключително важната роля на организациите, които наблюдават ситуацията и подават сигнали. Благодаря ви много за това пояснение. Имате думата. Аз съм против компромиса, който е постигнат. Считам, че чрез него изключваме организациите, които наблюдават ситуацията, така наречените watchdogs. Това са организации, които следят за спазването на правата. Според мен, първоначалният текст е по-добър и аз съм против постигнатия компромис. Ще дам думата за една минута на господин Каминецки. Благодаря ви много. Аз искам да защитя постигнатия компромис. Ако организациите на гражданското общество следят за спазването на правата, как може да се дефинира ролята на трибуналите на първа, на втора инстанция. Много добре. Всички изразиха мнението си, за това можем да преминем към гласуване на изменение 2 по параграф 3.12. Моля гласувайте. Говорим за компромиса, а не за изменението, тъй като компромиса не беше прият. Ето защо трябва да гласуваме компромиса, а не първоначалното изменение. Нека да изясним този въпрос. Isabelle, э, c'est c'est pas un compromis. Това не е компромис, това е изменение. Това е изменение, което беше приятено. Няма компромис. Това изменение беше прието. Сега някой отхвърля факта, че това изменение е прието и иска да се подложи на гласуване, тъй като е против това изменение и неговото приемане. Има някой, който е против приемането други е Кристоф а, обясни своето изменение. Сега трябва просто да гласуваме. Да, имате думата. Eh, e Благодаря. Не мисля, че има смисъл, госпожо председател. Съжалявам, че вземам думата. Това, което се наблюдава, е компромис. Т.е. двете страни трябва да постигнат съгласие за заличаването на един израз. Така че това е компромис, който беше прият. В този момент беше ясно казано, трябва да се гласува само компромиса. Т.е. трябва да се гласува постигнатия компромис, а не изменението. И регламентът ни е много ясен в това отношение, госпожо председател. Госпожо председател, позволете ми да кажа, че няма никакъв спор между нас. Единственият проблем е, че някой използва думата компромис. Това не е компромис, а става дума за приемане или пари на изменението. Доколкото разбирам, тримата са докладчика приемат изменението. Един от колегите в пленарна зала не е съгласен с това съгласие на тримата са докладчици. По погрешка това изменение беше наречено компромис. Благодаря ви. Абсолютно. Да, наистина е така. Няма компромис, има изменение. Ако всички са разбрали, не знам как по друг начин да го обясня. Ако погледнете, тук е отбелязано изменение. Изменение, което е прието. Така че нека да гласуваме. Моля, гласувайте. Le vote est fermé. Прекратете гласуването. 122 за, 73 против, 20 въздържали се и приема се. Изменение номер 2. Сега преминаваме към изменение 3 относно параграф 5.2. То беше отхвърлено. Сега искам да думата на Акшиштов за една минута. А преди аз разполагах с две минути. Що се отнася до тази точка, аз Нямам резерви относно това, че Економическия и социален комитет предлага да се подкрепи този нов инструмент. Бих искал само да допълня, че всеки инструмент от подобен тип, който се отнася до оценка на състоянието на върховенството на закона и на спазването на правата на човека, трябва да се използва разумно, за да не провокира културни а, конфликти или да не се използва неправомерно. Трябва да се подчертае културното многообразие в Европа. И така, в известен смисъл, ние успяхме да достигнем до компромис. Ние приехме изречението, което а, свършва с политическите цели, но докладчика не прие кул, а, културни конфликти да, се, фигу, да фигурира в текста. Благодаря ти, Кшиштоф. Сега нека да чуем мнението на съдокладчиците. Благодаря, госпожо председател. Тримата съдокладчика отхвърлят това изменение. Ние проведохме много дълга, откровена дискусия с Кшиштоф. Но има неща, на които се противопоставяме, а именно да се използва този инструмент предпазливо. Този инструмент ще се използва и това е. Тогава, когато е необходимо, ще бъде използван. И на второ място, Има различни тълкования на политическата култура и това не може да противоречи на върховенството на закона и на човешките права. Така ние гледаме на въпроса. Затова предлаганото изречение в изменението създава противоречие в основното ни послание. Благодаря ви много. Нека да преминем към гласуване на изменение номер 3. То се отнася до параграф 5.2. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 42 за, 153 против, въздържали се 23. Изменението се отхвърля. Преминаваме към изменение 4. То се отнася до параграф 1.6. То също е отхвърлено. Е, сега давам думата на Кшиштоф да обясни изменението, което предлага. Не, не трябва да се пристъпва към ново гласуване. Е, Дадохте ли ми думата или не? Да. Дадохте ли ми думата? Да, ако става дума за същото, не трябва да се гласува отново тъй като това изменение вече беше отхвърлено. Благодаря ти, Жорж. Изменение 5 по параграф 1.11. Това е изменение, което беше прието. Госпожо председател, аз съм против това изменение, тъй като демокрацията е либерална. Това е. Има доста политици, които казват, е, че либералната демокрация е нещо важно, така че трябва да сме много ясни. Демокрацията е либерална е, и това е свързано с върховенството на закона, затова е важно да се прецизира този термин. Затова ще гласувам против. Кристоф, Кристоф. Аз съм съгласен а, с тезата, че демокрацията е либерална, но има разлика между либералната демокрация и факта, че демокрацията е либерална. Демокрацията може да бъде либерална и на второ място дем, либералната демокрация е нещо различно. Става дума за важен въпрос тук – Трябва да се запази демокрацията по същество, по своя дух. И това няма нищо общо с демокрацията. Демокрацията е или демокрация, която се отстоява и ако искаме да я дефинираме, считам, че това създава рискове, може да се стигне до недоразумения. Благодаря ви. Хосе Антонио, в качеството му на съдокладчик за една минута. Благодаря, госпожо пред... заместник-председател. Трябва да кажа, че тримата са докладчици. Имахме някои съмнения дали да приемем това изменение, но най-сетне ние се съобразихме с съображенията, които бяха изложени тук че има риск да се слагат квалификации пред думата демокрация. Струва ни се за опасно да навлизаме в езикови спорове с онези авторитарни сили, онези, които управляват някои държави, които използват различни определения за демокрацията според своите идеологически убеждения. Демокрацията трябва да бъде една единствена. Принципите и ценностите е, са тези, които са заложени в член 12 от договора за Европейския съюз. Всички граждани на Европейския съюз споделят тази демокрация и ние трябва да я отстояваме с всички сили. Благодаря, Хосе Антонио. Нека да гласуваме изменение 5 по параграф 1.11. Моля, гласувайте. Се cierra Прекратете гласуването. 119 за, против 73, 21 въздържали се. Изменение 5 се приема. И пасамо ahora sí вотар. votar Сега гласуваме цялото становище. Моля, гласувайте. Eh, Прекратете гласуването. 190 за, 11 против, 12 въздържали се. Становището се приема. Поздравления на съдокладчица. И така, последното становище 692 със докладчик Реймонд Хенкс и Станислав Балон, които канят тук на трибуната. И така започваме с представянето на становището от страна на докладчиците. Имате по три минути на всеки. Моля, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нашият е, комитет е, е много за социалните права и стълба за социалните права. Ето имаме вече такава една основа и трябва да продължим да работим за това 20-те принципа, които са записани в този стълб, да бъдат навсякъде и да се превърнат в реалност. Нещо, което все още не е така. В този смисъл представям доклада по собствена инициатива нали, е свързан с тези 20 принципа в Европейския стълб, които са записани за основните услуги, качествени услуги. Тези основни услуги е, са нещо ново като идея, което в момента не е записано в учредителните договори. Списъкът не е изчерпателен, той е примерен на различните услуги, които са записани и там става дума за услуги, които са от общ економически интерес, например е, енергетика, водоснабдяване, канализация и банкови услуги, както и дигитални услуги. Тези принципи всъщност потвърждават вече съществуващото, защото те са включени сред основните права, 14 член от договора за функциониране и 26 протокол за услугите, които са от общ интерес. Този протокол за услугите от общ интерес отива отвъд тези 20 принципа или 20 принцип, тъй като дава възможност държавите членки да дадат по-голяма сигурност, равенство на третирането, еднакъв о, достъп на всички ползватели на тези услуги. В някои държави членки има а, такива основни услуги, които не отговарят на тези записани в протокола принципи. Протоколът всъщност потвърждава, че тези основни услуги трябва да бъдат предоставени на всеки един гражданин. Не е достатъчно да се правят само декларации. Те трябва да бъдат последвани от поясняване на това, що е то основни услуги. Както казах, това не е записано в учредителния договор. Нужни са и конкретни мерки, за да се борим с съществуващите пропуски и да се гарантира доброто функциониране на тези услуги за ползващите ги. Нека да ви дам един малък пример, където този 26-ти протокол предвижда качествени услуги. Например, далекосъобщенията или електронните съобщения. Има директива, която постановява, че на всички 3 години Европейската комисия трябва да преразглежда електронната комуникация. Както знаете, при телефонията има региони, които не са свързани въобще с телефонни връзки. Тези, които са свързани с интернет, често страдат от ниско качество на връзката. Това е един пример за основни услуги. Това, което сме записали в доклада, ще направим конкретни предложения, как да се преодолеят тези проблеми. И сега ще дам думата на съдокладчика ми. Мерси, е, Мерси, мадам президента. Yes, just, just some comments because само няколко коментара, госпожо председател. Защото струва ми се, е, докладчикът вече каза почти всичко, което е важно. Принцип 20 на Европейския стълб за социалните права е, действително е, е основата, върху която е, се извършват е, основните услуги, е, но има и, е, така да се каже, е, подуслуги, които също е, би трябвало да е, се взимат предвид и да. Е, това означава всъщност, че държавите членки трябва да са отговорни за основните услуги, които наричаме услуги от общ економически интерес. И независимо от наличието на това правило, на тази разпоредба в рамките на Европейския стълб на социалните права и хартата на социалните права. Протокола играе много важна роля на европейско равнище. И освен това, може би да добавя още нещо. Достъпът до услугите е, е съществен е, елемент на социалната справедливост в е, Европейския съюз. Така че ние трябва да имаме предвид този много съществен елемент и в бъдеще, е, който е свързан с забраната на дискриминация, за... тъй като тук става дума за предлагане на свободен достъп на всички до такива услуги. Това е, според мен, много важен елемент в становището и становището като цяло е всъщност сигнал за е, всички институции. Благодаря на докладчика за чудесното е, сътрудничество. Нямаме искания за изказвания от тук на сетне. Явно всичко беше съвсем ясно. Надявам се да има голяма подкрепа този текст. Започваме с гласуването по този текст. Тен 692, моля гласувайте. Ouais, alors, Прекратете гласуването. 128 за, 3 против, 6 въздържали се. Становището се приема. Поздравления! Euh, Приключихме работата си за днес. Утре в 9.30 продължаваме и ще имаме дебат с заместник-председателя, който отговаря за енергийния съюз. Приятна вечер на всички. Ще се видим утре сутрин в 9.30. Благодаря на преводачите.